ще са отразени в протокола от днешното заседание. Преминаваме към дневния ред. Господин Питела, имате думата по дневния ред. И просими месец рано decisivi per... През следващите няколко месеца ще бъдат взети важни решения за даването на статут на пазарна економика на Китай. На 13 май Европейският съвет ще се срещне, съветът на министрите на Европейския съюз. След това ще се срещна Г7 и комисията също ще проведе важен дебат по темата. Трябва да участваме в този дебат трябва да настоим да се избегне вземане на каквото и да било решение, което може да се отрази отрицателно на европейските граждани и европейските фирми. Затова това е точка, която настояваме парламента да включи в дневния си ред по време на дебата за пазарната економика на Китай. Парламентът не може да бъде не са причастен, когато са застрашени работни места и фирми. И то хиляди. Кой иска да се изкаже в подкрепа на господин Питела? Господин Борели. Благодаря. Благодаря ви, че направихте този коментар. Ние сме за направеното предложение. Ние също сме подали същото искане по същите причини, очертани от господин Питал и се надяваме, че той ще получи подкрепа. Благодаря. Желая ли някой да се изкаже против? Господин Каспари. Уважаеми господин председател, в Европа в момента няколко стотин хиляди души се опасяват, че ще загубят работните си места във връзка с статута, който предстои да предоставим на Китай. Ние не се плъзгаме обаче по плоскостта на популизма. Ние мислим именно за бъдещето на тези хора. Миналата седмица приключи общественото допитване, проведено от Европейската комисия. В момента тя работи по оценката на въздействието. През юни Европейската комисия, възоснова на тази оценка на въздействието, ще излезе със своето законодателно предложение. Координаторите на Комисията по външна търговия изготвиха графика си за по-нататъчна работа. Темата е с висок емоционален заряд, но това е и важна тема. Не става въпрос само за заглавията по вестниците. Става дума за бъдещето на хората. Не бива да говорим с лозунги. Трябва да намерим устойчиви решения. Не бива да предприемаме прибързани мерки, а устойчиви действия спрямо партньорите си от Китай. Затова, моля, отхвърлете искането. Мислете за многото работници и служители, а не за краткосрочни успехи спрямо медиите. Ние сме против това искане. Призоваваме ви да го оттеглите. Monsieur le Président, je voudrais proposer un Господин председател, бих искал да предложа едно компромисно решение. Мисля, че темата е важна и е, то не само защото е емоционално натоварна, тя е важна за промишлеността, за економическата политика. Парламента трябва да бъде чут и за това е добре да се произнесе преди комисията и не след комисията. Е, внимателно е, изслушвам. Е, аргументите на социалистите и СПД, нищо не ни пречи да разгледаме точката преди майското пленарно заседание. Може би няма смисъл да го включваме сега, в последния момент в дневния ред, но може да предвидим резолюция. Благодаря, господин Ламберц. Господин Питела. Volevo dire che aderire Исках да кажа, че съм съгласен с предложението на колегата Ламбъртс. Стига решението и гласуването по резолюцията да стане преди дебата в комисията. Ако работим по темата в Страсбург, тогава трябва да има дебат с резолюция. Целта ни не е да влезем в вестниците, да разрешим проблемите проблемът трябва да изрази... Е, парламентът трябва да заяви своята. Господин Борели. Благодаря. Ние също сме съгласни с предложението на групата на зелените по същите съображения, които сподели господин Питело. Господин Вебер, като се има предвид това предложение за компромис, не бихме ли могли да обсъдим сериозно въпроса на следващия председателски съвет? До следващото пленарно заседание през месец май ще се проведе заседанието на председателския съвет и можем междувременно да обсъдим въпроса. Da Господин Питела, поискахте разискването да се проведе днес, а резолюцията да се приеме по време на пленарната сесия през месец май. Това поискахте първоначално. Не, казах в Страсбург. Не е необходимо да е днес, стига да можем да гласуваме резолюцията в Страсбург. Можем да започнем дебата днес или пък в Страсбург после. Господин Пител, интересно, аз току-що казах точно същото. Поискахте разискването да се проведе днес, а гласуването по резолюцията да се състои по време на пленарната сесия през месец май в Страсбург. Успокойте се, това е предложението на колегата Питела. Добре. Herr Lambert, Sie haben den Alternativvorschlag. Господин Ламберт, предложихте альтернативно решение, а именно разискване в Страсбург. Господин Борели каза, че приема предложенията на социалистите и зелените. Малко е сложно в случая, тъй като става дума за две различни предложения. Трябва да се опитаме да си изясним нещата. Господин Питела, господин Питела, моля да ме изслушате. Бихте ли изложили искането си още веднъж? Бихте ли казали съвсем точно какво искате? Аз съм съгласен, че трябва да проведем и дебат, и резолюция, и това трябва да стане едновременно в Страсбург. Днес не можем да гласуваме по това искане, тъй като трябва да бъде сезиран председателският съвет. Наистина съжалявам. Съжалявам. Днес не можем да гласуваме по дневния ред на пленарната сесия в Страсбург. Решението за дневния ред на пленарната сесия в Страсбург, съгласно правилника ни, се взема от председателския съвет. Можете да изразите волята си тук, но не можем да вземем решение по въпроса. Allora, Presidente, se è così, eh, abbiamo... Господин председател, ако това е така, нека поне да проведем дебата днес, а резолюцията да я представим в Страсбург. Окей. Okay. Е, Лойте, да das hat ja keinen Колеги, скъпи колеги, Имаме правилник за дейността си. Имаме правилник за дейността си, защото в един парламент с 750 депутати и 8 политически групи не може да се работи по принципа на случайността. Дневният ред за пленарната сесия в Страсбург не може да бъде определен днес. Това не се предвижда в правилника ни за дейността. Ако искате въпросът да бъде обсъден в Страсбург, то ще предам тази ваша препоръка на председателския съвет, който ще гласува по нея. Предлагам парламентът да препоръча на председателския съвет който ще заседава идната седмица, да включи в дневния ред за следващата пленарна сесия разискване по темата за стомано добива и за Китай. Разискване последвано от приемане на резолюция. Кой е за това предложение? Кой е против? Въздържали се? Приемаме го с единодушие. Виждате, че може. Благодаря ви wir kommen nun zu einem weiteren antrag der sd fraktion. Преминаваме към още едно искане от групата на социалистите и демократите. Господин Питела, излязохте с искане съветът и комисията да излязат с изявление за неодавнашните събития в Полша и въздействието им върху основните права. Поискахте тази точка да бъде включена в дневния ред след доклада на господин Пирински. Господин Гереро. Благодаря, господин председател. На последната пленарна сесия с огромно мнозинство ние приехме резолюция на Европейския парламент, в която изразихме безпокойството си относно парализата на Конституционния съд в Полша, което подкопава върховенството на закона и демокрацията в Полша. Ние искахме препоръките на Венецианската комисия да бъдат приложени. Същевременно ние призовахме Европейската комисия да продължи структурния диалог с правителството на Полша с акцент върху конституционните въпроси, но има и други проблеми в Полша, които ни безпокоят. Например, тези, които са свързани с медиите и по-конкретно евентуалния нов регламент, свързан с абортите, с правата на жените и репродуктивното здраве. Моята група би желала тази тема да се разисква днес с резолю... резолюция след доклада на Пирински, т.е. да се предвиди като втора точка от дневния ред на сегашното пленарно заседание. Кой иска да се изкаже в подкрепа на това искане? Госпожа Бьорк. Eh, e Благодаря, господин председател. Трябва да взимаме при сърце собствените си принципи, а именно демокрация и зачитане на правата на човека и на основните права. Тези права включват и правата на жените. Европейският парламент трябва да покаже, че отстоява тези права във всички области, както на думи, така и на дела. Но правата на жените, за жалост, постоянно се потъпкват. Имам предвид едно от основните им права. Правото да се разпореждат с тялото си, да вземат решение за това дали да родят дете или не. Подкрепяме това искане. Кой желая да се изкаже против искането? Господин Легутко. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że prawodawstwo Бих искал да кажа, че този тип работа по правни документи е в правомощите на държавите членки, а не на европейските институции. Полското правителство не работи по документи, свързани с промените в закона за абортите. Не знам защо не сте информирани за това, щом предлагате подобни резолюции. В Польша темата се обсъжда и гражданското общество участва активно. Една такава резолюция би настояла да се затвори устата на гражданското общество и това би било неприемливо ще се приеме като арогантност. Разбира се, бихме могли да обсъдим темата. Либе колеги, либа колеги. Председателят, уважаеми колеги, уважаеми колега, не мога да допусна провеждането на разисквания по тези искания. Много са оживени разискванията днес. Радвам се, но трябва да спазваме правилника си за дейността. Госпожо Интфелд, ще ви дам думата, след това ще дам думата на господин Гонсалес Понс, но след това ще трябва да гласуваме. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Моята политическа група подкрепя принципа да се проведе дебат и резолюция за по-нататъчните поводи за безпокойство, но не смятаме, че е необходимо да се бърза да се проведе тази дискусия на тази пленарна сесия, така че предлагаме да я проведем през май или най-късно през юни. Призоваваме колегата Легутко да а, обсъди действително темата с представителите на гражданското общество. Господин Гонсалес Понс. Обсъдихме темата за Польша с, в присъствието на министър-председателя, приехме резолюция с голямо мнозинство в пленарна зала в Страсбург и тогава беше казано, че ако има нещо ново, комисията ще се обърне към нас с информация. Венецианската комисия ще се срещне през юни. Не им оставяме време да си свършат работата. Ако действаме предварително, тогава ще подкопаем едината позиция на Европейския парламент, що се отнася до случващото се в Полша. Тук говорим не за закони, а за намерения. Не е наша работа да обсъждаме намеренията. На второ място става дума за тема, която е предмет на вътрешната политика на Польша, нещо, което не би трябвало да се обсъжда в Европейския парламент. И на трето място необходим е национален дебат. Гереро. Господин Гереро. Decirle al señor González Pons благодаря много. Господин Гонзалес Понс, вярно е, ние не сме полския парламент, но ние сме Европейския парламент. И като Европейски парламент можем да обсъждаме въпроси, които засягат пряко граждани на Европейския съюз. Не се опитваме да изместим полския парламент, а пред въпроси, които се са предмет на обсъждания в Польша в момента. И за да се спра наказаното от госпожа Инфелд току-що, ако обсъдим темата през май или по-късно, през юни, вече може да е късно. Затова настояваме председателския съвет да обсъди темата и да включи в следващото пленарно заседание. Как... Е, Оттегляте искането. Очакваме вашето предложение, предложението на вашата политическа група, с което ще бъде сезиран председателският съвет. Така сега няма да има нужда да гласуваме. Още не сме приключили. Но щом искате да излезете, След като се договорих за това с политическите групи, предлагам следната промяна в дневния ред. В четвъртък ще гласуваме по още два текста, именно искането на господин Лебретон за снемане на имунитета на господин Пирхер и искане от комисията по заетост за изслушване на економическия и социален съвет за въвеждането на социален стълб в политиката по заетостта. Няма възражение срещу това предложение. То бе прието в присъствието на малък брой депутати. Господин Касталдо с процедурна бележка. Благодаря, господин председателю. 22 точка и 141 от правилника са тези, на които искам да обърна внимание. Задължение на председателят е да спазва прерогативите на парламента в всички аспекти на политическия живот, особено когато става дума за междуинституционални въпроси. Утре ние ще водим дебат споразумението Европейския съюз Турция от миналата, миналия месец. Нашия парламент няма нито правото, нито задължението да изразява политически предпочитания. Тази декларация и без друго е, е мъртва. Одобряването на бюджетни плащания става дума за международно споразумение в случая и като такова трябва да бъде приложена процедурата за одобрение. Тоест, има задължителен характер за нас. Така че, колеги, особено вие, господин председателю, не може да замествате нашето предложение с процедура за анулиране от съда на Европейският съюз. Все пак трябва да се има предвид, че ние представляваме 500 милиона европейски граждани. Äh, Господин Касталдо, благодаря ви. Ще отбележим изказването ви в протокола. Предполагам, че Комисията по правни въпроси и Председателският съвет ще се занимаят с вашата позиция. Има ли други процедурни бележки? Не. Пристъпваме към обсъждане на първата точка от дневния ред. Докладът на колегата Пирински за годишния доклад за 2014 година на Европейската инвестиционна банка. Приветствам с добре дошъл в Европейския парламент председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер. Добре дошли и на неговите сътрудници. Добре дошли госпожи и господа и господин председател. Първо давам думата на докладчика господин Пирински.